с искане за устен отговор към комисията във връзка с островното положение. Първият ни оратор е госпожа Искра Михайлова. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар, дами и господа, колеги! островните региони в европейския съюз имат общи и специфични постоянни характеристики и особености които ясно ги разграничават от континенталните територии. член сто седемдесет и от договора за функционирането на европейския съюз изрично признава че островните региони като цяло се характеризират с постоянно неблагоприятни условия както е посочено в шестия доклад относно икономическото социално и териториално сближаване въздействието на кризата сериозно засегна възможностите за развитие на много региони в неблагоприятно положение включително и островните региони. островите в европейския съюз са и периферни региони разположени на външните граници на съюза. това ги прави особено уязвими спрямо предизвикателствата пред които в момента е изправена европа като глобализацията демографските тенденции изменението на климата енергийните доставки и по специално при южните райони излагането на увеличаващите се миграционни потоци. свързаността на островните региони с континента е основен фактор за развитието на пълния им потенциал ето защо особен акцент в развитието им трябва да се постави върху транспортните връзки интермодалния транспорт и устойчивата мобилност както и върху развитието на цифровия капацитет жизненоважно за компенсиране на неблагоприятните условия по отношение на свързаността. поради тези и други фактори европейският съюз би трябвало да приеме специфични мерки за подобряване на социалната икономическа и териториална кохезия на островните региони. въпреки това при подготовката на програмния период две хиляди и четиринадесет две хиляди и двадесет г. островните региони на европейския съюз не получиха никакво специално финансиране само възможност за модулация на ставките на съфинансиране за някои видове острови. в този контекст от името на комисията за регионално развитие бих искала да попитам европейската комисия може ли европейската комисия да предостави ясно определение на вида на постоянните неблагоприятни природни или демографски условия съгласно член сто седемдесет и четири на договора за функционирането на европейския съюз пред които се очаква да бъдат изправени островните региони на ниво nuts 2 и nuts three. какви специални инструменти и ресурси на политика на сближаване са на разположение за справяне с неблагоприятните условия произтичащи от островния характер на тези територии? какви действия ще предприеме в бъдеще комисията във връзка със спазването на член сто седемдесет четири от договора за функциониране на европейския съюз по отношение на признаването на постоянните неблагоприятни условия пред които са изправени островните региони на ниво над ii и над iii като постоянни препятствия които могат да повлияят на постигането на целите на политиката на сближаване? счита ли европейската комисия че би могло да се вземат предвид и други показатели освен брутния вътрешен продукт които не се ограничават до измерването на икономическото производство и отчитат особеностите на островите например индекса за регионална конкурентоспособност с оглед по добро отразяване на икономическата и социалната уязвимост дължащи се на постоянните неблагоприятни природни условия пред които са изправени тези региони. благодаря ви. очаквам отговорите на комисията. благодаря președinte stimați membri ai parlamentului european doamnă președintă благодаря ви, е, госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, уважаема госпожо Михайлова, скъпи колеги, добър ден на всички. Бих искала най-напред да благодаря на Регионалната комисия на Европейския парламент за поставения устен въпрос. Още от самото начало бих искала да спомена, че аз живо се интересувам от този въпрос. Миналата година проведохме две заседания в Ла Реюнион и в Гладелупа. А през януари се срещнахме с 9 члена на Европейския парламент – които са с происход периферните райони на Европейския съюз. Целта беше да видим как бихме могли да подпомогнем тези региони в рамките на програмния период 2014-2020 година. Тези региони не само са отдалечени от Европа, те са изправени пред специфични и конкретни проблеми. Както знаете, Европейските фондове от дълги години женат голям успех. Те се използват в подкрепа на регионите, които имат специални географски характеристики. В това число се включват и островните региони, които са изправени пред различни социални и економически проблеми и проблеми свързани с околната среда, което изисква от наша страна специфичен подход. Всичко това, разбира се, е залегнало в новия регламент, който определя бюджетната програма за периода 2014-2020 година. Изискваме от държавите членки в рамките на споразумения за партньорство да прилагат интегрирания подход, за да може да се справим с специфичните проблеми на регионите. региони. Тези региони понякога изпитват остри затруднения. Ето защо бих искала да ви напомня, че островните региони се ползват с дерогация в много отношения. Някои островни региони също се ползват с определени привилегии, имайки предвид техните специфики. Крайно отдалечените региони, които също са и островни такива, също се ползват от поредица изключения, имайки предвид тяхните специфични характеристики. По този начин се опитваме да преодолеем сериозните проблеми, пред които тези райони са изправени. Но както и вие самата казахте, така и аз смятам, че можем да направим нещо много повече. Европейската комисия внимателно следи развитието на регионите в рамките на НАЦ 2 и така, например, взимаме предвид показателя за регионално развитие, но и не само, взимаме също предвид и показателя за човешко развитие. Разпоредбите към момента не са достатъчно ясни и не могат да докажат винаги спецификата на отделните островни региони. Ние обаче продължаваме да инвестираме в събирането на данни, така че в рамките на новия кохезионен доклад да може подробно да опишем спецификата на всеки един регион. Благодаря ви. Сега внимание ще изслушам дискусията. Преминаваме към изказващите се от името на политическите групи от е, НФ господин Чича. Благодаря, господин председател. За мен днес е много важен ден, тъй като моята инициатива, благодарение на процедурата, създадена от парламента и комисията, доведе до това сега да се занимаваме с една много важна тема в пленарна зала. Нека да дам на госпожа комисаря някои примери, за да може тя по-добре да разбере ситуацията. Островите по-настоящем е, страдат от е, проблеми. Там се говори много често само един език. Е, Европейския съюз е, е решил, че а, те не заслужават държавна помощ, а, обаче фирмите се изнасят от островите, няма възможност а, за последователно провеждане на бизнес политика, нито може да се разчита на е, нормални цени на енергията. Така че лека по лека островите биват изоставяни поради стратегически решения. Много често на тези острови има монополи, а туризмът е, не е устойчив, е, тъй като има сезонни особености. И така, за островите няма специално заделени средства. Регламентите, които споменахте, госпожо комисар, са твърде слаби и трябва да бъдат преразгледани. Има определени стратегически цели, които трябва да бъдат е, очертани с оглед на развитието на тези територии. За това ви призовавам да преразгледате стратегическия програмен период. От името на социалистите и на демократите, госпожа Джофрида. Е, президенте, я благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги за положените усилия по тази резолюция, която подкрепихме. Искам да благодаря на комисаря за това, че е тук и за вниманието, което отделя на проблема с островите. Тази тема ми е много близка. Аз съм от Сицилия и всички ние, които сме от острови, знаем какви условия има на островите. Това са едни от най-уязвимите територии поради природните е, условия, поради географското положение, в което те се намират, е, тяхното географско положение, тяхната слабост. Искаме от комисията да определи тези е, неблагоприятни условия за островите и искаме да работи за подобряване на економическото положение на островите, мобилността е доста по-малка. Там горивото е по-скъпо, а знаете, че и туристите искат да стигнат до, до островите по някакъв начин. Въобще транспорта е от голямо значение. Ресурсите на островите трябва да бъдат взети предвид. Много е важно, съответно, комисията да създаде някакъв вид звено от, е, от експерти, които да координират политиката за островите. Островите могат да предложат много. Те могат да предложат екологичен растеж, туризъм, екологична земеделска продукция. Още много могат да дадат. Искаме комисията да подкрепи островите. Госпожа Томашеч от ЕКР. Благодаря ви. Животът на а, остров съвсем не е лесен. А, познавам го, зная това от опит. Изключително трудно се осъществява мобилността на стоките и на хората. Има затруднения при здравното обслужване, но това са само някои от затрудненията на островитяните. Факт, че много млади хора допускат островите и това само отежнява така или иначе трудното им положение. Не трябва обаче да се отчаиваме. Необходимо е да направим повече, за да може да увеличим потенциала на островните региони. За тази цел трябва да привлечем работна ръка и инвеститори. Необходимо е да прилагаме положително данъчно облагане, като инвестираме и в инфраструктура в сътрудничество с частния сектор. Мисля, че всички ще се съгласите с мен. Ето защо ви приканвам да подкрепите измененията, които внесох заедно с колегата от името на ЕКАРЕ. Благодаря ви. La parola per il gruppo dell'Alleanza Democratica Democratici e от името на групата АЛДЕ давам думата на господин Яковчич. на поверенице, благодаря. Госпожо комисар, островите не са само статистическа категория. Те преживяват много големи проблеми в момента. Много хора напускат островите. Островите са категория над 2 и три, но има острови, където живот е още по-труден, отколкото на по-големите острове. В Харватия има голям брой малки населявани острове и там животът е изключително труден във всичките му измерения. Ако загубим идентичността на островите ни, обаче ще загубим идентичността на много от държавите членки и в крайна степен ще загубим и идентичността на Европейския съюз, който също почива и върху острови. Благодаря от името на Обединената левица. Думата има заместник председателя Папа Димулис. Благодаря. Член 174 е члена на който трябва да се осланяме, що се отнася до кохезията на островите. И комисията трябва да направи малко повече за островите в Европа, особено за онези в Егейско море. Остров Лесбус, например, е един от островите и а, там живеят около 85 000 души. През 2015 година там дойдоха над 74 000 беженци. Всъщност над 54 000. Мисля, че трябва да се даде Нобеловата награда за мир на тези хора на остров Лесбос, защото те демонстрираха голяма човечност. Трябва да направите малко повече, госпожо Крецо, за тези райони. Те са много важни за туризма. Много приходи получават от туризма. За хората на тези острови обаче живота е много скъп и сега той се оскъпява още повече заради бежанците и трябва да се отпуснат пари за тези хора. Благодаря. Благодаря. От името на групата на СПД госпожа Дамато. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, уважаема госпожо комисар. Благодаря ви за това, че сте сред нас, да, за да имаме възможност да разгледаме този изключително важен за моята държава въпрос. Вгледайте се в разписаното в проекта за резолюция. Не може да се взима само един показател като БВП. Сърдиния, например, по всички параграфи тя е необлагодетелствана. Европейския съюз твърди, че ще внимава, но според мен като че ли не откриваме правилните проблеми, насочваме вниманието си другаде. Нека да обърнем внимание на особеностите на островните региони регионалните органи не могат да се справят сами. Те въвеждат система, която може да се сравни с тази, която прилагат развиващите се държави. Опитваме се да организираме транспортни връзки в една сеизмична зона, че това е смешно – относно възобновяемите енергийни източници и устойчивия транспорт, това също трябва да бъде взето в контекста на особеностите на островните региони. Трябва да се направи избор. Изключително малко средства ще може да получим по смисъла на тези фондове. Благодаря ви, госпожо Дамато. Сега от името на ЕНФ, господин Салвини. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Едно е да се правят оценка, друго са реалностите. В Сърдиния има 50% младежка безработица. Сърдиния и Сицилия се читат едва ли не за колонии. Нанасят им се допълнително щети чрез правилата, свързани с риболова които застрашават работните места и поминъка на хората. Средиземноморските проекти са сериозно засегнати, стотици предприятия са закрити. Същото се отнася и за транспорта. Говори се често за замърсяването в Сицилия. Повечето от влаковите композиции са на газ. В Сардиния също има проблеми с пътната инфраструктура. все повече акцента се поставя върху морския сектор, но малко се прави за островите и истинските им проблеми. Необходимо е да се разработи цялостен план, защото ако искате да приемаме беженци, трябва да се направи нещо повече за островите. Благодаря. Госпожа Естрас. Благодаря, господин председател. В началото искам да кажа, че тази резолюция за островите е добре дошла. Тя е ценна. Искам да благодаря на господин Чико и на всички, които работиха по нея. Аз съм от Майорка. Това е един от Балярските острови. От дълго време насам, от Амстердамския договор насам, за нас е трудно да се признае нашия островен характер, да не говорим, че има и двоен и троен островен характер за Менорка, например, и за някои други острови от Балярската група. На островите има много проблеми, свързани с здравеопазването, образованието и тези проблеми трябва да бъдат по някакъв начин решени. Член 174 от договора говори за сближаване. Само, че имаме много затруднения поради бюджетните ограничения. Аз приветствам това предложение. Мисля, че трябва да се създаде бяла книга за островите и да има специално звено, което да, да отговаря за, за островите в комисията. Много е важно островите да са конкурентоспособни и да имат същите възможности като континента. Благодаря, господин Пападакис. Благодаря ви, господин председател. Опазването на биоразнообразието е основна ценност в Европа. Не е достатъчно просто да отчетем особеностите или предимствата на даден регион. Многобройни са проблемите на островните региони в Европа. Трябва да сложим край на тяхната изолираност. Необходимо е да направим нещо, за да може да се справим с хроничните проблеми на тези региони. Много често е, всички тези проблеми са свързани с достъпа до е, ежедневни стоки, в случая понякога трудност представлява дори и достъпа до питейна вода. Малките острови в Гърция не могат да се ползват от най-различни услуги. Необходимо е да разрешим и другите проблеми на островните региони, като например достъпа до възобновяема енергия. В рамките на 2014-2020 година би трябвало да действаме, защото в противен случай ще сме пропуснали златна възможност и инвестиции. На следващо място единственият възможен подход е да възприемем данните, които ни представи Евростат. Нека да установим дали даден регион действително има островен характер или не. Това е добре, но тук не се отчита отдалечеността на съответния остров от континента, както и трудността при придвижването на гражданите. Благодаря следващия. Благодаря. Говорим днес за островният характер т.е. за помощ, която трябва да обхваща различни сектори в островите. Но в моята държава вече не се ползва такава помощ. Гърците заплащат за политиката на строги економии, примахнати са фискалните режими които се прилагат по отношение на други европейски острови, например в областта на ДДС, като се отчита техния специфичен характер. Същевременно бяха продадени летищата на чуждестранни инвеститори. Много важно е развитието на транспортния сектор и намаляването на цената на транспортните услуги за островите. Липсва европейска солидарност обаче и аз се надявам, госпожо комисар, че ще ми отговорите на въпроса, който ви поставих преди 4 месеца. Какви мерки ще предприемете за гръцките острови, техният островен характер, които са най-силно засегнати от беженската криза. Надявам се да получа отговор. Господин Лавия има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите. Благодаря на онези, които дойдоха тук, за да участват в този дебат и благодаря на госпожа комисаря за това, че отговаря на нашите въпроси. Имам един въпрос и аз към вас. Днес островите са маргинализирани не само физически, но и економически и социално. Комисията предлага действия, специални действия за най-отдалечените райони. Има обаче много острови, които са наистина в неизгодно положение, не само в най-отдалечените райони. Какво ще направи комисията, за да гарантира интегрирането на островите и какво ще направи, за да се премахнат неблагоприятните условия по някакъв начин? Економическата маргинализация, да се засили нивото на, на развитие на островите. За да стигна до Страсбург, трябва да мина през три летища да взема три самолета, защото съм от остров. Как ще преодолее комисията тази маргинализация? Какво ще направи за интеграцията на островите, за намаляване на транспортните острови и за да гарантира, че нашите стоки от островите ще стигат до други пазари? Благодаря, господин Лавия. Стигаме до спонтанните изказвания. Много хора са се записали. Темата е важна. До сега проявих гъвкавост. Много депутати искат да се изкажат, тъй като темата им е по сърце. Ако всички искате да получите възможност да се изкажете, е много важно да се придържате само в рамките на една минута, защото иначе ще трябва да намаля броя на изказващите се. Госпожа Малетич е първа. Председавайчи, поздравлям повереницу и захвалям. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо комисар, господин Чика. Бих искала да ви благодаря за инициатива. Аз идвам от държава, в която има хиляди острови. И аз се страхувам с това, което може да се случи с нашите острови, защото хората масово ги напускат. На национално и регионално равнище трябва да се разработят по-добри политики. Политики, които да имат за цел насърчаването на економическите проекти в островните региони. Проектите се съфинансират от Кохезионния фонд и се питам защо не може държавните помощи да не могат да бъдат по-гъвкави по отношение на островните региони? Защо не може да съфинансираме в по-голяма степен, без а, значение в коя категория са включени островните региони? Смятам, че това може да доведе до създаване на нови работни места на островите и по този начин повече хора ще останат. Благодаря ви, господин Пикола. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, има много проблеми пред островите. БВП е 5% по-ниско, хората напускат островите, проблеми има в транспорта, в здравеопазването, но БВП не е достатъчен критерий, тъй като не отчита други фактори, които осложняват живота на хората, живеещи на острови. Можем да говорим за различни дефиниции, но считам, че не сме направили достатъчно за европейските острови, особено по отношение на задълженията по член 174. Европейските институции никога не са предприемали адекватни политики. Аз съм от Харватия и призовавам комисията да направи анализ на разходите за издръжка на хората на островите и съответно да се адаптират програмите. Ние трябва да помогнем на островите и да могат да разгърнат те изцяло пълния си потенциал. Господин Мария си има думата. Благодаря, господин председател. Член 174 признава, че има разлика между островите и континента. Има неблагоприятни условия за островите, които са свързани с географското им положение. Островите съответно имат географски проблеми, но и не само в Гърция. Островите пострадаха много от економическата криза. Тройката иска да заличи и вече заличи някои специални привилегии за островите, като ставката на ДДС. Някои летища се продават на Фрапорт, да не говорим за бежанския поток. Има толкова много бежанци на егейските острови, е, че положението става неустойчиво. През 2015 дойде огромен брой е, бежанци. Островите нямат инфраструктура, за да приемат необходимите туристи. Островите в е, Егейско море трябва да имат по-ниска ставка на ДДС от ставката, която има днес. Благодаря. Senhor Presidente, Senhora Comissária, sou de um país que tem duas... Господин Мариньо Пинто, благодаря ви, господин председател. Идвам от държава, която има автономни региони в средата на Атлантическия океан. Островните региони имат двоен проблем в случая, в който имат двоен островен характер – хиляди е, мигранти идват от Канада и от САЩ. Като някои от тези мигранти се опитват да пътуват и между отделните региони. Изключително трудно е за всички хора, които живеят по островите, да имат достъп до континента. Понякога хората трябва да взимат четири самолета, за да стигнат до Брюксел. Помогнете на всички тези хора, госпожо комисар. Не може да говорим за Европа, ако няма сближаване. Ако не може тези хора да могат свободно да пътуват до сърцето на Европа. Благодаря. Господин Вегаш. Hoje, eh, as populações da Europa Хората в Европа изпитват върху себе си резултатите от политиката на строги економики, економии, която беше въведена в подкрепа на финансовия сектор. Нашите региони са особено сериозно засегнати, тъй като имат е, доста проблеми, свързани с децентрализацията. На Азорските острови в Мадейра хората имат е, много сериозни проблеми се опитват да оцелеят в либерализирания свят. С посещение на комисията Агри няма да се решат проблеми, нито пък с определенето на Европейска година на островите. За да ги спасим, се нуждаем от конкретни политики в тяхна подкрепа за да могат да получат покрепа за транспорта и да имат те същите възможности, както другите региони в Европа. Благодаря. Следващият оратор Кристофор. Много благодаря. В началото искам да благодаря на Салваторе Чико и на другите колеги, които наистина описаха проблема такъв какъвто той е. В Европа има страшно много острови. Представете си Европа без островите Аз мисля, че сега трябва да спрем с приказките и да започнем да действаме. Защото има някои острови, които трябва да бъдат извадени от изолацията и трябва да има конкретни е, мерки. Е, пакета Юнкер е добър, но трябва да се предвиди и специален пакет в рамките на тези средства за островите. Комисията трябва да предприеме някои е, добри инициативи, като например Wi-Fi за всички острови. Освен това, транспортните връзки. Е, трябва да има мерки, е, за да може да се осъществят по-добри транспортни връзки с островите и по този начин да им се даде тласък. Европейския съюз трябва да покаже, че наистина вярва в своите острови. Колегата Лопес Агилар. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо комисар, внимателно следя днешната дискусия за островното положение. Аз съм роден и живея на Канарските острови и много отблизо следя а, стратегията на Европа в това отношение за периода 2014-2020 година. Струва ми се, че това е една чудесна възможност да дадем истински тласък а, на островите. Островите много често страдат от висок ръст на безработицата. Трябва да се инвестира в образованието, в професионалната квалификация на местната работна ръка, за да може тя а, да получи достъп и до по-добри работни места. Да оставим на страна този единствен критерий, свързан с БВП по никакъв начин не се отчита географското положение, географската специфика, економическата специфика на тези региони. Трябва сближаването и солидарността в Европейския съюз да бъдат насърчавани. И островното положение трябва да се отчита във всички политики. Благодаря ви, господин Шваб. Благодаря, господин председател, дами и господа. Аз внимателно слушах този дебат. Аз не съм от островен регион, но много от проблемите, които бяха опъс, описани тук, съществуват и на континента. Има бюрокрация, има администрация, която въздейства върху ежедневието на хората в голяма степен. Островите трябва да поемат по-голяма отговорност, но беженската криза в момента показва, колко важно е да има добра инфраструктура на островите. Възможностите, които съществуват сега, могат да ни позволят да създадем по-добра инфраструктура, за да се решат по-добре проблемите на хората. Солидарността е в центъра на Европейския съюз. Нека да я проявим спрямо островите. Благодаря. Господин Соро, благодаря, господин председател. Настоящата инициатива е много важна. Тя е подета от е, Комисията по регионално развитие и се радвам, че комисар е тук. Искам да отправя едно ясно послание към вас, госпожо комисар. Е, последният доклад за кохезията, както вече чухме, показва, че островите са в тежко положение. Там няма растеж, развитието се забавя. И дори да има е, някакъв тласък за европейската економика като цяло, той не стига до островите. Искам да кажа, че островният характер може по някакъв начин да бъде смекчен, ако островите станат част от една мрежа. Ето защо комисията трябва да свърже островите по всякакъв начин. Дигитално, чрез транспортни връзки, за да нямаме проблеми като в Сардиния с газовите връзки, например. Правото на мобилност е много важно. Не искаме толкова много от вас, трябва да се действа веднага. Госпожа Бресо. Е- Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо комисар, едно стана видно в днешната дискусия. Островите имат някои сходства помежду си. Това е явно, защото всички островни региони определено са изправени пред по-големи проблеми от тези, с които трябва да се справя континента. Размера на острова, отдалечеността му от континента също имат значение. Аз бих искал да ви попитам следното – вие чухте изложението на всички тези проблеми. Ако възнамерявате да изготвите бяла книга, ще трябва да отчетете всички тези различия. Малки острови, големи острови, особености, отдалеченост от континента. Периферните региони, когато имат и островен характер, са изправени пък пред още по-големи проблеми. Надявам се, че ще вземете преди всичко, което казах. Благодаря, госпожа Грапини. Благодаря на колегите. Въпреки аз не живея в една островна държава, както каза и колегата Шваб, аз много добре разбирам какви са проблемите на островите. Това са сходни проблеми на тези, които изпитва държавите от източна Европа. Пазарите на Европейския съюз трябва да насърчават кохезионната политика, за да може да се доближи стандарта на живот в тези региони до стандарта на живот в останалите част на Европа. Политиката за сближаване трябва да доведе до подобряване на живота. Радвам се, че се възприемат показателите, свързани с развитието на човешките ресурси. И се обръща специално внимание на островните региони. Необходимо е да се използват в по-добра степен в партньорство фондовете от Европейския съюз. Благодаря. Сега бих искал да дам думата на комисаря, за да отговори на множеството изказвания, които бяха направени. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, дами и господа депутати. Благодаря на всички за направените коментари. Мога да ви уверя, че отдавам голямо значение на особеностите на островите и на периферните региони. Както вече казах, миналата година участвах на годишното заседание в Гладелупа. Тази година е, отново ще заседаваме в Мадейра. Преди две седмици в Страсбург аз се срещнах с много от вас. С много от вас, всички вие, които идвате от островни региони. Го комисаря, компетентен по климатичните изменения, също работи заедно с мен, защото зная, че а, проблемите на островите много често са свързани с риболова и с други политики в областта на околната среда. Островите и периферните региони са част от а, държавите членки. През декември Европейския съд задължи държавите членки да вземат предвид островите и периферните региони в своите оперативни програми. Той задължи държавите членки да отчитат и особеностите на тези региони. Уверявам ви, че поддържаме постоянен диалог с държавите членки, за да може да се осведомяваме за начина по който се третират островните региони и периферните такива. Както казах в самото начало, финансовия ред за периода 2014-2020 година ни дава съответните ресурси, които могат да отговорят на нуждите на островните региони. Аз съм изпратила препоръки е, на ръководството на тези региони – като веднъж годишно Европейската комисия също отива на място. Не може да познаваме действителността, ако не поддържаме постоянен диалог с заинтересованите лица. Може да разчитате на мен и на Европейската комисия като цяло. А относно това, което казахте за Гърция, знаете, че миналата година дойдох при вас, за да ви помоля за извънредни мерки, които трябваше да бъдат предприяти в рамките на тези извънредни обстоятелства. Искате е, изменение на регламента е, в смисъл да има съфинансиране на 100%, но ако имаме съфинансиране на 100%, то, то реално вече не е съфинансиране. Аз съм съгласна с всичко, което казахте. Над 180 хиляди човека са дошли в Гърция само за 2015 година. Европейската комисия работи в тясно сътрудничество с гръцките компетентни органи, за да окаже необходимата подкрепа. Наистина предизвикателството е огромно но всичко е свързано и с административния капацитет. Вие споменахте остров Лесбос. Аз се срещнах с ръководните органи на остров Лесбос и им обясних как да използват европейските фондове. За съжаление обаче, Гърция не желая да използва европейските фондове, за да се справи с миграцията. Въпреки, че има възможност за използването на фондовете, за да се изграждат мобилни болнични заведения и мобилни училища, тези фондове не се използват. Италия поиска да се възползва от европейските фондове и Европейската комисия вече прехвърли солидни суми на Италия за тази цел. Осъзнавам огромния проблем, пред който е изправена Гърция. Уверявам ви, че правим всичко възможно, за да отчетем особеностите на островите. За съжаление, много държави членки не желаят островите да, бъдат, да получат различно третиране. Гърция в рамките на присъединителния си договор поиска да бъде смятана за единна държава, държава с единно положение – там не се прави разграничение между континент и острови. Гурци, гърци, извинете, не смяташе, че островите трябва да се възползват от специфични разпоредби. За разлика от Гърция, в своето споразумение за партньорство Франция заявява, че нейните острови Ла Реюнион, Гладелупа и така нататък имат нужда от специфични и конкретни политики. Относно островите, отговорността е споделена. А по отношение на използването на европейските фондове, това е на 100% в правомощията на държавите членки. Както вече казах, разполагаме с поредица от инструменти, в рамките на които се предвиждат и изключения – От тук нататък е важно да се подобри регионалната политика, за да може тя да откликне на нуждите на всички региони и за да може да посрещне бъдещите предизвикателства. Аз оставам на ваше разположение. И се надявам, че тази година ще успеем да организираме среща в Брюксел, която да бъде посветена на тази тема. Островните региони трябва да се справят с днешните предизвикателства. Те също трябва да дадат и своя принос при постигането на целите на Европейския съюз. Отблизо следим случващото се на островите и на периферните региони. Съвсем наскоро, например, бях в Сицилия – и а, ви уверявам, че бихме искали финансовите инструменти, европейските фондове да бъдат използвани максимално в полза на островите. в полза на увеличаването на заетостта и по отношение на енергийните източници. Много от вас се спряха на липсата на транспортни връзки с континента. Някои от вас споменат, че трябва да смени 4 пъти, 4 пъти самолета, за да стигне до Брюксел. Уверявам ви, че това е в суверенното право на държавите членки. Франция, например, подпомага със собствени а, средства транспорта на хората, които живеят в островните региони. Испания постъпва по същия начин. Е, искам да кажа, че има държави членки, които субсидират цената на самолетните билети. Ние обаче от наша страна не бихме могли да го направим, защото не е в нашите правомощия. Да, трябва да продължим да обсъждаме специфичните проблеми на островните региони. Въпросът е важен. Нуждаем се от дерогации и по тази причина аз поддържам тясна връзка с останалите комисари, защото зная, че ако сме прекалено стрикни в областта на риболова, това ще навреди на островите. Островите се нуждаят от изключение, от дерогация – в рамките на програмния период 2014-2020 година бюджета, който вие приехте като съзаконодатели, може да послужи и за тази цел. Оставам на ваше разположение, за да може да открием възможно най-добрите идеи и да продължим заедно напред. Благодаря. Grazie, La su argomento... Благодаря ви, госпожо комисар доста